Państwa, rozpoczynamy. Добър ден, госпожи и господа. Мисля, че вече е редно да започнем следобедната част на заседанието на Комисията по земеделие. Ако желаете, можем да наречем тази следобедна част извънредно заседание, тъй като ще се занимаем с изключително важен въпрос. Всичко, което ще обсъждаме, е свързано с реформата на ОСП. Решихме, че в началото на новия парламентарен мандат би било добре както за членовете, които за пръв път са в Европейския парламент, така и за останалите да получат един обзор за реформата на обща селско-стопанска политика, която бе окончателно договорена миналата година. Установихме, контакт е, с господин комисаря Чолуш, е, с генералния директор Плева, той е генерален директор в генерална дирекция Земеделие. Ползваме се с пълната им подкрепа. И това доведе до подготвянето на изложения, подготвени специално за вас, чието съдържание е изложение върху общата селско-стопанска политика и нейната реформа. Голяма част от информацията е свързана с опита на трупан през първите няколко месеца от прилагането на реформата. И на мен ми се струва, че това ще е особено интересно и полезно за тези членове на комисията, които са били докладчици по теми свързани с земеделието. Гледам към господин Данта, към един-двама други колеги. Сред нас има и такива, които са били докладчици в сянка. Мисля, че за всички ще е полезно да се чуят тези изложения и да се обсъдят. Искам да приветствам представителите на генерална дирекция земеделие, господин Ежи Плева, Самият генерален директор е тук, т.е. представителството е на много високо ниво. В съответствие с представения ни дневен ред, най-добре е да преминем направо към съдържанието на това изслушване. Ще дам думата на господин генералния директор Плева, който вече е взел мястото си, за да направи общо въведение. Искам да му кажа добре дошъл. Може да се наложи да се справи бързо с задачата си по различни причини. След като чуем неговия общ обзор, ще чуем и по-детайлни експозета. Искам още веднъж да благодаря на господин Плева за това, че се съгласи да организира това изслушване. Може би, господин Плева, господин генерален директор, най-добре е сега да ви дам думата, за да ни въведете в темата а след това, както казах, съобразно проекта на дневен ред, с който разполагаме, ще продължим с следващите заседания. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията, госпожи и господа. Радвам се, че днес колегите ми ще имат възможност да ви запознаят с основните елементи на новата обща селско-стопанска политика и с трудностите в процеса на нейното изпълнение. От 1990 година на Сетне, общата селско-стопанска политика претърпя доста съществени промени във връзка с защитата на границата, високите е, цени за подкрепа в миналото. Бе необходимо да се премине към нова система на подпомагане, да се определи какво и колко да се произвежда, да се премине към система, която определя дори начина по който се произвежда. ОСП постепенно сне всички ограничения за земеделците, което им позволява да реагират по-добре на пазарните сигнали, да разпрострат дейността си върху глобалните пазари и да направят по-ефективна политическата подкрепа. Процесът на приспособяване на ОСП към трудната среда, в която работят земеделците през последните две десетилетия, се е извършвало чрез така наречената процедура на допитване или процедура на консултации. Uh, Европейската комисия внесе проекта за реформата, а съветът на министрите прие окончателното решение на, във връзка с реформата. Това е същината на процедурата на допитване. В миналото се е извършвало допитване и до Европейския парламент, който е давал становище, но това становище не е било задължително. Това всъщност е начинът по който се извършваха реформите в миналото. Последната реформа обаче протече при много различни институционни условия. През 2010 година влезе в сила Лисабонския договор и новата обикновена законодателна процедура придаде на Европейския парламент средишна роля в процеса на приемане на актове, включително относно общата селско-стопанска политика. Тази промяна в правилата на играта имаше голямо значение за последиците от реформата. Тя имаше голямо значение за самия процес. Той стана по продължителен и по-сложен, имаше значение и за крайните резултати от процеса. Този политически процес се осъществи в контекста на дискусиите за общата бюджетна рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, така наречената многогодишна финансова рамка. За пръв път в историята на ОСП Бюджетът е, ще бъде намален, имам предвид е, бюджета за земеделие в сравнение с предходния период, в постоянни цени. От 2014 до 2020 година ще има стабилни разходи за всяка година. При сегашната економическа и финансова ситуация обаче, така зададената финансова перспектива е отражение на голяма амбиция за устойчива обща селскостопанска политика. За този период 2014-2020 37,5% от всички разходи на Европейския съюз ще бъдат извършени за земеделие. Комисията трябваше да направи фундаментален анализ на действащата нормативна уредба и да я съобрази с някои екологични, економически и териториални трудности, за които можеше да се мисли предварително. В тази връзка откроихме три основни цели на реформата. Първо, продоволствена сигурност, като се помогне на бранша да се справя с несигурността на пазара, движението на цените и това в цялата верига на храненето. Второ, увеличаване на устойчивостта на земеделието чрез устойчиво управление на природните ресурси и съобразяване с климатичните условия и промените в тях. И трето, допринасяне към економическото и обществено развитие на селските райони е чрез запазване на структурното разнообразие в селските райони на Европейския съюз. Е, тези цели се опитваме да постигнем чрез три основни механизма. Преки плащания, обща организация на пазарите и политика за развитие на селските райони. Съответните актове, свързани с тези три направления, ще бъдат описани в детайли от моите колеги. Те ще се спрат и на така наречения хоризонтален регламент, който също е част от уредбата. Позволете ми да се спра сега на основните елементи от тази реформа. Преки плащания. Преките плащания продължават да бъдат най-важният политически инструмент в финансово отношение. Те представляват около 80% от бюджета на ОСП. Преките плащания ще запазят своята важна роля за това да гарантират дългосрочната жизнеспособност на земеделските стопанства, като допринасят за устойчивия доход на земеделците. Е, ние се отдалечаваме все повече от системата на исторически плащания и е, сега системата все повече се доближава до реалните условия в Европейския съюз. Това е в по-висока степен равнопоставеност е, между фермерите и същевременно се отдалечаваме от избора, който сме правили в исторически план. Новата система на преки плащания се осъществява в няколко пласта. Основните плащания, новото плащане за млади земеделски стопани и плащанията за така нареченото озеленяване на земеделската дейност. Освен това, държавите членки имат възможност да насочат част от средствата за преки плащания към други бенефициери, области или браншове в зависимост от конкретните им потребности. Това е целта на така наречения е, или така наречената доброволна обвързана подкрепа. Имаме плащания за е, преразпределение, както и е, възможности да се подпомагат е, дребни и ограничени по мащаб проекти в областта на земеделие. Вторият елемент е общата организация на пазарите. Чрез промените там се опитваме да стимулираме конкурентоспособността на нашите земеделски производители и техните продукти. Най-важната промяна е премахването на всички съществуващи по-рано ограничения за земеделско производство, като се укрепи предпазната мрежа и системата за управление на кризи. Всички квоти, известните, фамозните квоти, ще бъдат премахнати. Голяма част от тях вече се премахват и в идните години те няма да съществуват въобще. Така производителите, е, в зависимост от сигналите, които им подава пазара, ще определят е, какво и колко да произвеждат. Новите политически инструменти във връзка с функционирането на продоволствената верига са свързани с укрепване на уредбата за организациите на производителите и за сдруженията на така наречените междубраншови организации. И порядъка на увод, на последно място, но само като е, изброяване ще спомена развитието на селските райони, макар и съвсем общо. Новото измерение на общата селско-стопанска политика акцентира върху развитието на селските райони в съответствие с стратегически цели – Държавите членки и регионите ще продължат да разработват собствени многогодишни програми на основата на съществуващите мерки на ниво Европейски съюз и откликвайки на специфичните потребности на селските райони. Но новата политика за развитие на селските райони ще бъде в много по-висока степен и интегрирана с политиките, свързани с другите структурни инвестиционни фондове на Европейския съюз. Има един доста нов елемент тук на хармонизация между всички европейски структурни инвестиционни фондове и този елемент ще позволи да се усъвършенства програмният цикъл и да се отговори по-добре на потребностите на регионите, както и да се намерят допирните точки между различните инструменти. Е, всичко това е свързано с новите партньорски споразумения. Те бяха обсъдени с всички компетентни органи, като целта ни бе изготвяне на една кохерентна и вътрешно издържана стратегия. Сега е, държавите членки правят конкретните си предложения във връзка с програмата за развитие на селските райони. С това кратко въведение бих искал да излъча посланието, че реформата на ОСП е първият случай, в който Европейският парламент и комисията си сътрудничиха при новите нормативни условия в областта на селско-стопанската политика. Удовлетворени сме от резултатите, които постигнахме чрез това сътрудничество, но смятаме, че то може да стане още по-добро в бъдеще. Обеден съм също, че новата комисия, която в момента се сформира и предстои нейното назначаване, ще участва в още по-интензивен диалог с парламента с цел да помогнем на нашия земеделски бранш успешно да устои на трудностите. Благодаря за вниманието. Благодаря много за това въведение в темата. Господин Плева. И с това преминаваме към следващите презентации. Всички разполагате с дневния ред. Сега ще изслушаме една информация за преките плащания, за която цел ще помоля господин генералният директор Баску да изнесе своята презентация dokonać pierwszej serii pytań i след това ще, има, ще дам възможност за първи кръг от въпроси, на които ще бъде даден и отговор. Господин Паско, имате думата. Господин председател, нека първо поговоря за целта на моето изказване. Аз бих искал да обясня новата система за преките плащания, която ще бъде въведена от 2015 година нататък, ще се използва в продължение на 6 години. Това е политически инструмент, но той вече съществува. След това ще говоря за основните промени по реформата, например външната конвергенция, новата архитектура и ударението върху екологичния компонент, което беше и основното за реформата. Първо няколко думи по новите цели при този инструмент. Реформата въведе нов вид преки плащания с три цели. На първо място дълготрайна жизненост на земеделския сектор и от тук и на економиката на Европейския съюз, като се подкрепят приходите и стабилността на приходите в сектора. След това подобряване на устойчивото управление на природните ресурси – като се отчита конкретно ролята на селския стопанин като производител и като източник на екологични ползи и блага. Същевременно трябва да се насърчават и практиките, които са добри за климата и за борбата с неговите изменения. След това би трябвало да допринесем е, за балансираната защита на околната среда с конкретни цели, които да позволяват разгръщане на стопанската дейност в агроелементарния отрасъл. Но така или иначе ние се надяваме в бъдеще работата да бъде по-ефикасна, отколкото в миналото. Ние Смятаме, че сега преките помощи са по-целенасочени, като те ще бъдат насочени най-вече към активните производители, а не тези, чиято връзка с отрасъла е доста слаба. Ние бихме искали по този начин да очертаем по-добре и нуждите на определени райони, на определени отрасли, да направим сравнение между малките и големите производители. Новата система би трябвало да позволи и по-справедливо разпределение на публичната помощ в бъдеще – би трябвало да има и по-добро разпределение между държавите членки. Това е външната конвергенция, но би трябвало да има и по-добро разпределение между самите стопани, което е вътрешната конвергенция. Бихме искали да имаме едно ново балансиране между производителите с различен размах и мащаб. И Новото, за което говорих и по-рано, е зеления компонент при тези плащания. Поставят се определени условия и те обвързват предоставянето на пряката помощ с изпълнението на европейските норми. Това е набор от фактори, не толкова законодателни норми, който би имал много съществено отражение върху отрасъла и върху опазването на околната среда. Принципно решенията, които бяха взети по външната конвергенция, а именно помощта разпределена между държавите членки, тук имаме хоризонта до 2020 година с съществуващите плащания на хектар на единица площ. Виждате графиката. Виждате и сегашната ситуация. В дясно се вижда отразена ситуацията във всички държави членки. Разбира се, не можем да говорим за пълно уеднаквяване, но има известно сближаване. Сближаване на средните нива на подкрепа за държавите членки. Що се отнася до новата архитектура на преките плащания, то наистина тук имаме и нови прагове, съответно с обвързаната с производството помощ и тази, която не е обвързана. След 2015 година ще има три задължителни и три факултативни режима. При задължителните имаме схемата с базови плащания, зелените плащания, това е втория задължителен режим. И третия задължителен режим са плащанията за младите стопани. Виждате ги в сиво на графиката. Както казах, имаме и факултативните системи за плащания, като тази която позволява минимална помощ на представители на сектора, които претърпяват времена трудна ситуация. Това са помощите обвързани с производството. От друга страна имаме подкрепа, която се дължи на природните ограничения от обективен характер и на трето място помощите за малки и средно големи стопанства. Виждате, че всичко това е оточнено и за всеки от режимите може да видите съответните цифри. Аз няма да навлизам в подробности. Така или иначе държавите членки имат възможност да въведат, ако желаят, специален режим за малките производители. Това е и вид опростяване от гледна точка на селските стопани. Третият елемент, който може би е най-новия и най-новаторския в реформата, е включването на екологичните плащания. Разбира се, те от друга страна се правят единствено ако са изпълнени задължителните условия по нормативите. За преките плащания ще се използва 30% от националното разпределение. Така или иначе, този зелен елемент, както виждате, е много важен от новата ОСП но това е общия подход за екологизиране на селско-стопанските политики. Използва се механизма на набора от условия. Необходимо е те да бъдат изпълнени. При зелените плащания имаме три конкретни мерки по първия стълб – това са мерки, които могат да се приложат в повечето стопанства на Европейския съюз. Те са недоговорни и са специфични за селското стопанство. Имаме и мерките за развиване на селските райони, за хранително-вкусовия сектор, за земеделието. Те са по-специфични на местно и регионално ниво. Имаме три системи, три стълба, на които се основава това екологизиране на селско-стопанската политика. Разнообразяване на културите и най-общо екологична насоченост. Нека се спра по-конкретно на трите мерки за екологизирането, които би трябвало да бъдат изпълнени от селските стопани, ако искат да имат такова плащане. На първо място е необходимо да се улови въглерода в почвата. Тук се използва специална система за проследяване, изследват се земеделските земи, определят се най-уязвимите от тях. На второ място имаме системата за разнообразие на културата, културите, което зависи от качеството на водите и на почвите. Зависи и също така от вида стопанство и размера на стопанството. На трето място Имаме и площите от екологичен интерес. Поне 30% от стопанството трябва да бъде такава площ, за да може да се получава зелено плащане. Тук имаме 10 вида такива стопанства. Много често използваме съкръщение на английски язик, за да отразим тези различни начини на земеползване. Но така или иначе, тук се учи, такия фактор, вида, почва. Например, тя може да е богата на азот – като се дава възможността, ако държавата членка го иска, да въведе еквивалентна система, за да може селските стопани да изпълняват екологичните мерки. Като, разбира се, нивото на амбиция може да бъде същото, а и по-голямо. След това системата за управление и контрол на тези зелени плащания. Както може да се очаква, тази система има своето финансово изражение. Като тук са много важни интегрираните системи за администриране и контрол или тъй наречените системи ИСАК. Това позволява наистина доброто изпълнение на замисленото. И освен това, мерките се прилагат към заявената площ. На второ място трябва да се има предвид, че ще има и специален вид помощ, която се въвежда 2018 година в подкрепа на тези, които са доказали, че работят далеч по-ефикасно. Имаме и специфичното ниво за идентифициране на парцелите от гледна точка на екологичния компонент – това са зоните от екологичен интерес. Няколко думи накрая в заключение. Нека ви напомня, че новата система на преки плащания позволява наистина да преориентираме ОСП по посока на по-устойчиво земеделие и селско стопанство. Така се надяваме, че отговаряме на екологичните предизвикателства. Освен това, се позволява и по-голяма гъвкавост на държавите членки. Те могат да пригодят новата система към своите конкретни нужди. Същевременно в момента ние въвеждаме тази нова система. Това ще продължи до пролетта, до година. Държавите членки тук получават подкрепа от комисията. В момента ние правим оценка на уведомленията, постъпили от държавите членки. Така че Както казах, първо се прави оценка. Това ще е оценка и на натрупания опит преди първата година на въвеждане на зеления компонент. Ще разгледаме по-специално административното бреме и отражението върху потенциала за производство. Нека ви напомня, че през месец април ние поехме ангажимент в Европейската комисия да го направим. На второ място са важни тези зони от екологичен интерес, които споменах и съответно новото задължение за екологизиране. Надяваме се да постигнем своята цел през бъдещите години. Това са основните елементи на системата за преки плащания. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Господин директор Баско, по дневен ред сега предстои, предстои възможност за въпроси но моля, ограничете въпросите си до преките плащания. След това ще говорим за развитие на селските райони, за общия пазарен ред и така нататък. За сега, моля, нека се ограничим до темата, по която чухме презентацията. Като начало, Фер де Кастро. Вие отделихте също много време за работа по реформата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин генералния директор Плева, макар че той не можа да остане с нас. Благодаря на господин Баско и на целия екип за възможността да се видим днес. Е, имаме много общи преживявания, над 30 странни преговори сме водили заедно първо в сферата, в процеса на съвместно вземане на решение и след това по други въпроси. Сега целта на нашия семинар е да запознаем новите ни колеги евродепутати с постигнатото до сега съвсем основателно Господин Плева каза, че Лисабонския договор наистина промени нашия характер като комисия и начина ни на работа. Сега ние носим ефективна отговорност. Благодарение на процедурата на съвместно вземане на решение ние имаме възможност е, да вземаме и самостоятелни решения, не просто да изразяваме становище което определя до голяма степен характера на настоящата работа на нашата а, комисия. В току-що чутото изложение обаче чух неща, които малко ме тревожат. Осъществихме една реформа, която е насочена към и към екологизация. Е, особено при поставяне и изисквания към фермерите да обръщат по-голямо внимание на елемента околна среда. В доклада на господин Баско обаче ясно беше подчертано, и то по един стряскащ начин, колко е, сложни стават нещата за фермерите, а идеята беше да улесним фермерите, да улесним земеделските стопани, да ги помогнем в достъпа им до субсидиите. Това се отнася и за държавите членки, защото те трябва да контролират начина на работа. Те трябва да следят за спазването на всички правила, които подробно ни бяха обяснени. Няма да се спирам на подробностите, които чухме, но ще кажа, след една година екологизация би трябвало да можем вече да направим една, една преценка, една равносметка, която ни, да ни даде възможност да а, видим напредъка или евентуално да внесем промени, особено ако се налагат налага такава актуализация. Моя въпрос към господин генералния директор. Ще има ли такава актуализация? Това е въпрос, който ще постави новия комисар. Господин Николсън, аз също ще се съглася с господин Плева. Е, това е наистина много интересно. На екрана изглежда много красиво, хубави картинки, хубави слайдове, поздравявам ви. Но за мнозина членове, които са работили отдавна по този въпрос, си спомнят работата свършена до сега. Приятно ми беше да си припомня отдавна забравени съкръщения, но всъщност искам да поставя най-сериозния проблем за нас. Наясно ли сте, че националните правителства се опитват да дадат отговори на фермерите по отношение на това какво ги чака до година? И, а отговори няма и Казват обаче, че е, комисията не дава отговори. Е, моето намерение не е да а, ви соча с пръст, но все пак трябва да ви кажа, че има въпроси, които трябва да получат отговор от сега, защото това се отнася до екологизацията. Трябва да се вземат някои решения по основни моменти да, да, дали, например, оградените места е, са, също са част от екологичната а, част от земеделието, защото много често фермерите очакват решение на местно ниво, а местното ниво чака по указания от Брюксел. Е, така че е, на базата на първия опит на трупан до сега Каквито и е, тълкования да даваме на приложението на новата реформа, можете ли да ни уверите, е, че е, няма да се повторят истории от миналото, няма да, да казвате на е, регионите и на държавите членки бъркате при изпълнението или приложението на разпоредбите, дори ако те стриктно са спазвали указанията на Брюксел. За това е много важно, за, защото това са наистина важни за нас въпроси. Не ми се ще е да навлизам в подробности, но ще кажа ясно. Може би днес е подходящ случай да припомним, че трябва да разберете какви са тревогите на хората от практиката, които се опитват да изпълняват всичко това, което вие създавате. И е, няма да се умора да повтарям, е, че това, което ми казват, е, екологизацията и така нататък, създават затруднения, но те не знаят как да действат, какво да правят до година, защото не получават от вас отговори на въпроса въпросите, които ви отправят. Е, може би ще трябва е, да кажем, е, да, да дадем някаква перспектива в следващите 12 месеца, да речем, за да се знае какво е направено и какво трябва да се промени. Председателят, благодаря, господин Пасал Тес. Благодаря, господин председател. Благодаря за изнесената информация. Но съм шокиран от е, резултатите от аграрната реформа, макар че съм участвал в съвместното вземане на решение въпреки че в нашата политическа група не получи подкрепа, все пак се оказва, че скрининга наистина е едно бюрократично чудовище. Преди 15 години приключих своето образование под тази област и от тогава работя в сферата на общата селско-стопанска политика. Това, на което ставаме свидетели, е най-ужасното, което би могло да се случи на нашите земеделци за последните 50 години. Е, всичко, което е, е написано тук, е просто истинска лудница. Много се радвам, че еврокомисара Чолош няма е, да работи следващите 5 години. Това бе най-ужасния комисар е, по въпросите на селското стопанство, който Европа познава. Няма да ви чета текстове, но те са абсолютно неприложими. Ако трябва нашите фермери да изпълняват тези програми, е, това е непосилно за тях е, бе поискано, например, отлагане на скрининга до 2016 година но никой не ме подкрепи но трябва да кажа, че двамата преждеговоривши гласуваха за. Но условията за е, изпълнение е, не са готови в момента, в който регламентите влизат в сила. Буквално ни бомбардират с въпроси. Искат да прилагат екологични мерки нашите фермери, но никой не може да им каже ни. Това е е непосилно за тях. Оказва се, че 60 милиарда а, на ферм, фермерите всяка година и в резултат те тръгват към крайно десните партии. Пак казвам, това е непосилно. Има 6 различни разпоредби в а, е, първия стълб. Няма как да не е сложно. И после държавите членки имат по-голяма свобода. Ами тогава да не говорим за обща селско-стопанска политика, защото винаги Управителството е всъщност това, което решава съдбата на фермерите. Да не говорим за обща селско-стопанска политика. Предлагат се нови правила, които трябва да се изпълняват. Дълбоко съм опечален, че тук ставам свидетел на огромния товар върху нашите фермери. 2019 година аз няма да седя на парламентарната банка, но е, истински окайвам колегите, които трябва да застанат пред фермерите и да им кажат какво е направено. Нещата не са упростени. 90% от е, гласовете и мненията са, че няма да има, че новата система на плащане няма да има нови механизма. И точно това стори комисията и точно това твърдеше и господин Чолуш. Но ето, имаме нова система и нова система на плащане. Какво да кажем на фермерите? И ако тръгнем да им говорим, че те ще получат подкрепа, то това се отнася само за фермерите, които са собственици на земята, а в Германия 50% от земята е арендована тази политика ще се провали. И се надявам, че новия комисар а, ще станем свидетели на една преработена, по-проста и по-лесна политика. Това, за което говорим тук, е наистина безотговорно и аз съм искрено натъжен, че аз също имам отговорност, носи отговорност за това. Председателят. Голяма част е, мнозина от нас са работили по реформата. Нека не забравяме това. Ние също сме съавтори на тази реформа. Госпожа Магинес. Е, заповядайте. Благодаря господин председател. Ако кажа, че съм съгласна с Алберт Тес, трябва да спра до тук. Но ние сме част от това решение, което поражда сериозен проблем по две причини. Първо, в центъра стояха парите, а не, на второ не се взел достатъчно под внимание отражението върху е, екологията. Като представител на ЕНП аз обърнах внимание още на времето на това. Голяма част от разпоредбите не помагат на фермерите. Само за минута ще дам пример. В събота ме посети един фермер. Той има много обработваеми площи и освен това и, има и гори. Е, екологични, екологични територии, но въпреки това се оказва, че според е, ирландското правителство тези територии, тези земи не отговарят на изискванията за екологизация. Надявам се, че ще се окаже, че това е грешка. Специално, що се отнася до обработваемите площи, никоя от държавите членки не е готова да изпълни тези изискванията. И това наистина не помага на фермерите. Това, което а, искаме всъщност е да се коригират практики, които а, водят до неустойчиво развитие. Да, екологизацията е голяма новост, но по начина по който я прилагаме, това тя няма да доведе до желаните резултати. Трябва да включим екологосъобразното управление като, добрата, като част от добрата земеделска практика. Е, това е, е, как да ви кажа, направо мечтата на аудитора е това, което правим. Но е истински кошмар за онези, които сеят и женат хляба ни. Е, така че мисля, че трябва да поработим трябва да постигнем съгласие, но имаме две възможности. Нека си спомним казаното от господин а, Джим Никълсън и другите. Нека не притискаме фермерите да го прилагат тази година. И второ, когато дойде ред за преразглеждане, е, ще направим сериозно преразглеждане. Не ме разбирайте погрешно. Не можем да изпадаме в положение, а, фермерите да, се, да бъдат отчаяни в е, обичайната си практика, защото им се налагат изключително строги и тромави механизми на следение и контрол. Проблема е много сериозен, повярвайте ми. Председателят. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Бих казала, че всъщност аз бях, гласувах против реформата на ОСП. Смятах, че е прекалено сложно, че ще доведе до допълнителни санкции. И мисля, че ставаме свидетели точно на това. Ако погледнем само последните три е, акцента, които ни спомнихте, говорите за подкрепа и помощ за държавите членки при изпълнението на ОСП. Миналата седмица говорих с аген... Е, агенцията по разплащанията в Северна Ирландия те в момента очакват по-голяма яснота по отношение на екологизацията, схемата за подпомагане на младите фермери, в какво се състои партньорство и начин на подпомагане на фермерите. Е, към момента такава яснота няма, а вече започва прилагане в държавата членка. Времето ни изтича и мисля, както каза и колегата Магинес, крайна сметка неспазените срокове ще доведат до санкции, а моя район достатъчно е патил от такива санкции в миналото. За екологизацията напълно съм съгласна с колегите. Трябва да разграничим нещата. Говорила съм с земеделски производители. Липсва информация, цари пълен хаос по отношение на въпросата. А, може би всичко това, към всичко това се добавя факта, че съвсем неодавна прочетох, е, че комисията е затворила частно производство на е, сирена. Е, това е свързано с фермерите. Трябва, нуждаем се от нова информация, от промени е, за земеделското производство и в Европейския съюз, защото ситуацията излиза от контрол. Благодаря. Από την е, εισήγησή σας παρασύρθηκα τόσο πολύ για όσα ωραία είπατε που αφαίρεσα Всъщност, аз исках да изразя своето възхищение първоначално. Мечтаем си, мислех си, че осигуряваме едва ли не екологичен рай на, на фермерите. Аз самият съм от Цикладските острови. От ам, Наксус. Там отглеждаме картофи, както и един конкретен сорт цитрусови плодове, които виреят само там. Сега изведнъж ни се казва, че ще ни възложат отглеждане на нова култура а именно фотоволтаичните инсталации на госпожа Меркел, защото тя искала да внася слънце от Гърция, тъй като Гърция е най-слънчевата страна в Европа, оказва се. Председателят, моля, бъдете конкретен за, на много от въпросите не получих отговор. Кога да започнем да отглеждаме слънчеви батерии вместо картофи и какво ще стане с нашите, е, нашето производство на картофи и цитрусови плодове. Благодаря. Благодаря с известно намигване, нека да кажа, че ние членовете на комисията носим също своята отговорност. Така че когато критикуваме, нека не забравяме, че ние сме част от този резултат аз винаги казвам, че в крайна сметка се оказва, че резултата е повече бюрокрация и по-малко пари. До това водят реформите. И, и ако все така с усмивка продължим да действаме, в крайна сметка ще остане бюрокрацията, парите ще изчезнат. Нека не забравяме и това. Така че е, аз а, бях готов да се съглася за съкръщаване на първия стол прехвърляне на дейности към втория. Но въпрос към комисията. А, готови ли сте да направите сериозен анализ на грешките? Готови ли сте да се получим от грешките? Защото грешките са факт. Според мен Причината е, че натоварихме първия стълб с излишни е, елементи. Нека проявим кораж и признаем грешките си. Аз лично съм за поправянето на погрешно взетите решения. Благодаря много. Много хубаво го казахте е, трябва да се справим с първия стълб. Господин Ендрю. Oui, merci, euh, Благодаря, господин председател. Аз разбирам, че се променят процесите, чрез които работим, но въпреки това трябва да се поработи върху първоначалния документ, предложен от комисията. Съветът добре го е казал и има много голяма отговорност, която се носи в процеса на тристранните срещи, на съвместното приемане на актове, но ние не можем да се освободим от нея. Значи, разбирам сложността, но не можем да се освободим от нея. Това, което ме натъжава, че, е, че полит политическият текст, върху който гласувахме и върху който разисквахме, беше всъщност в превод. И оттам нататък имаше по-нататъчни действия, които се очакваха, свързани с актове по делегация. Това, което се така да се каже, превежда като съдържание от основните актове в актовете по делегация не винаги съответства на съдържанието на политическите и избори и, и преговори. В винопроизводството мога да дам конкретни примери. Това, което беше взето като решение в актовете по делегация, не съответства на политическите решения. И също така искам да поставя въпроса за постоянните пасища, които не са преобладаващо засети с трева. Е, тук има някакви проблеми с преките плащания. Има абсолютно очевиден спор в парламента, имаше дискусии в съвета и е, чрез така наречените исторически пасища И в съвета е, през май 2012 се наблюдаваше политически е, шок, който се пренесе в Южното е, Средиземноморие. И е, при нас в доклада също имаше доста големи несъответствия. Е, има несъответствия, които се отразяват върху основните плащания. Значи не е взет предвид никакъв економически или политически анализ на най-засегнатите територии. Основно съображенията идваха от страната на шотландците. Доста доста пасища са засегнати от това, което правим, включително във връзка с определени видове гори, да кажем кестеновите гори, дъбовите гори и за съжаление ние не изпълнихме задачата си добре. О, е, Късъм пан Анакур. Колегата Шенил. Благодаря, господин председател. Ге... Е, позволете ми, моля, тъй като съм новоизбран е, евродепутат и бързам да кажа, че от една страна виждам тук много познати лица, но до сега не съм участвал е, в обсъжданията и решенията от последните 10 години преди 10-12 години, когато работех като държавен секретар в Министерството на земеделието в Унгария, а, доста, имах възможност да опозная доста добре системата на преките плащания. И може би господин Декастро ще ме подкрепи, трябва да гледаме нещата и в развитие, защото на времето общата селско-стопанска политика си поставяше две важни цели. От една страна да се гарантира съществуването на фермерите, да могат, за да могат те да гарантират своето производство. От друга страна обаче Ев... Европа трябваше да гарантира на своите граждани доброкачествени земеделски изделия на разумна цена. Двете цели в момента поеха, са поели по собствени пътища наистина по линията на преките плащания е възможно да гарантираме известна сигурност на земеделските стопани в дългосрочен план, макар че има и такива, които са в затруднено положение, но като цяло бих казал, че усилията на европейските институции и политици е, водят до, надявам се, добър резултат. От друга страна обаче виждаме, че в Европа има много хора, които страдат от недохранване и живеят в бедност. Няма да навлизам в подробности относно връзките и контекста и все пак ще ми се да поставя един въпрос който отдавна ми се ще да обсъдим в европейските институции. Ако погледнем на нещата от гледна точка на потребителя гражданин, има ли смисъл от една страна да се харчат сериозни пари, говорим за милиарди за преки плащания, от друга страна да се облагат, да се налагат високи данъци върху хранителните стоци. Защото има страни в Европа с нулев ДДС но ние плащаме 27% ДДС в Унгария, включително и върху хранителните продукти. Разбира се, между 0 и 27% вариантите са много, но като говорим за равнопоставено третиране на фермерите в Европа, при, от, по отношение на производството, а ето, че имаме различен ДДС. Дали пък да не помислим да кажем, че хранителните продукти са сходни с лекарствата, те така да се каже влизат в човешкото тяло и може би трябва да помислим да ограничим правомощията на държавите членки и да поискаме по-ниска данъчна ставка върху храните. Хайде да не са нула, но може би 5%. Това ще увеличи потреблението на плодове и зеленчуци в Европа. Председателят, благодаря много. Господин Шрайер. Госпожа Шрайер. Благодаря, господин председател. Тук говорим за подпомагане на земеделците. Но смятам, че тук политиката измества хората. Обръщайки поглед към 2020 година, бих казала, че трябва да помним и други мерки, които сме предприели. Например, това, което направихме за Натура 2000. Това са много особени места – и те имат голямо значение за постоянните пасища. Това е призивът ми. Нека погледнем другите области и да видим дали можем да запазим постоянните пасища по границите с Натура 2000. В Холандия често се срещаме с земеделци и не съм сигурна, че Различните браншове земеделието възприемат себе си като част от една обща картина. Да, ние имаме обща селскостопанска политика, но нека проявим и самокритичност. В Европа има доста голяма доза евроскептицизъм. До каква степен нашата политика води до излишни осложнения и тежести? Ако не се осъзнаем това, мисля, че евроскептицизмът само ще расте. Благодаря следващият колега. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за направените изложения. Колегите преди мен засегнаха голяма част от основните въпроси и аз мога само да изразя съгласие с тях. Но използвам възможността за да кажа, че е добре да се види какво мислят различните държави членки. Естествено, комисията е длъжна, въпреки съществуващите разлики е, с държавите членки, да направи така, че всички да са поставени на равна нога, без да се използва единно стандартизирано решение за всички. Някои от нашите решения са прекалено осложнени. Давам за пример големината на дърветата. Значи, ако искате да се занимавате с някаква дейност, трябва много мерене, много записване, много изчисления. Госпожо Магинес, разумно ли е началото на екологизацията да бъде поставено през 2015 година, след като земеделците не мислят сега за реколтата към края на настоящата година. Мисля, че ще се наложи доста разяснения да даваме преди хората да се успокоят и да започнат да съдят дървета без е, безпокойство. Мисля, че тук не сме съвсем наясно каква система сме разработили, до какво ще доведе тя. Има земеделци, които мислят много перспективно. Има такива, които са разбрали добре правилата и някои от тях се страхуват, че в един момент ще бъдат едва ли не наказани, когато дойдат аудитори от Сметната палата да им задават въпроси. Трябва да помислим да улесним хората, а не да им вменяваме да отговарят на въпроси прекалено тежки или неподходящи. Благодаря. Господин Ропей. Господин Ропей. Ачу комисиос отстоп. Благодаря. Искам да благодаря на представителите на комисията. Аз съм новоизбран депутат в Европейския парламент, но 10 години съм работил в Националната агенция за контрол, като през този период съм бил и председател на местен общински съвет като ми се е налагало да организирам изпълнението на правилата на ОСП. Запознан съм с техните предимства, както и недостатъци. Мисля, че е много важно да усъвършенстваме системата. Това е също толкова важно, както да усъвършенстваме и системата, е, да, да е, преодолеем бюрокрацията, а за тази цел трябва да знаем какви цели искаме да постигнем с тази нова система. И да се опитаме дали, да видим дали ще можем да ги постигнем. Обвързването на земеделската практика с изискванията за природосъобразност е нещо много важно, защото земеделците са склонни да отглеждат култури, които са най-рентабилни. Трябва да направим така, че ако те извършват екологизация и претърпят загуби, тези загуби да им бъдат компенсирани. Днес сутринта говорихме за това, че често пъти плащанията дължими на земеделците се изплащат с голямо закъснение. Хората искат да могат да продадат продукцията си. Освен това, новата система ще улесни ли нашите земеделци в случай на криза? В момента сме свидетели на ембарго върху вноса на европейска земеделска продукция в Русия. Ще се справим ли с трудностите, които ни създават страните извън Европейския съюз? Ще останат ли конкурентоспособни нашите земеделци и ще можем ли да се справим с наплива на ефтина ими, иммигрантска работна ръка? Благодаря следващият оратор. Благодаря господин председател. Е, благодаря за изложенията. Не знам дали те са ни изпратени по електронна поща, но ако това не е направено, може да се направи и след заседанията. Искрено се надявам, че комисията се е вслушвала в забележките, които бяха чути до момента. Сега е истински опасно, ако не се предприемат действията, които са необходими, положителното в реформата на ОСП да бъде засенчено от притесненията на замеделците в ежедневната им практика. По отношение на направените предложение за евентуално отлагане на елемента екологизация, искам да чуя разяснение. Възможно ли е такова нещо? И какво можем да очакваме да стане, ако се извърши отлагане? Мисля, че е абсолютно задължително е, още от сега да започнем да мислим за прегледа, за анализа на натрупания опит. Искам да попитам комисията дали тя планира да се направи истински анализ на съществуващата политика или просто ще се отчита дейност. Искам специално да се акцентира върху бюрокрацията и трудностите, с които са принудени да се борят хората е, веднъж на 2-3 години организираме дискусия, в която казваме, трябва да намалим бюрокрацията за земеделците. Аз знам, че семейните стопанства трябва да боравят със същата книжнина, формуляри и документация, както и многостранните мултинационални фармацевтични дружества. Какво обаче правим по въпрос? Говорим, а какво правим? Това е интересно. Има и други неща, които трябва да решим според мен, а именно все повече расте тази сива зона, в която не е ясно каква е отговорността на държавите членки и каква на комисията. Мисля, че Ерит Магинес бе много красноречива. Може да се дадат повече задължения на държавите членки, но не трябва да съществува сива зона. Земеделците трябва да знаеш до всеки момент кое е от, от компетентността на комисията и кое е от компетентността на държавите членки. Благодаря. трудни ситуации. Госпожи и господа, положението ни е тежко. Не ограничих първите изказали се оратори и за това призовавам останалите да не повтарят това, което вече сме чули в залата. И също така да не повтарят критиките. Защото, между другото, ни слушат и избирателите. Благодаря, господин Лазо. Oui, monsieur président, merci. Да, благодаря, господин председател. Искам да уточня, че аз съм френски земеделец, пряко засегнат от ОСП. Аз съм в централния регион, най-големия производителен регион на Европа. И има много причини да смятам, че трябва да, да се безпокоим. Най-напред е, за преките плащания. Сънувам ли? Говори ни се за обословеност от спазване на екологичните изисквания и прочи. Ако този режим продължи до безкрайност, нека не забравяме, че е обявен и е края на квотите. Това е смърт за земеделците. Това е а, пълен дирижизъм. Пълна диктатура. Къде е Опростяването, за което се говори непрекъснато, всичко е много по-сложно. Искам да припомня накратко нещо. Знаете, че от 22 години Франция посвещава 20 милиарда евро на европейското съзидание. Следващата след нас държава дава 13 милиона евро. Колко още трябва да плаща Франция? Е, няма дори да засягам руското ембарго. Е, послужението е катастрофално. Е, с какво ни защитава Европейския съюз, позволете да попитам? С какво защитава нас, френските земеделци, тази Европа? Бих казал, че политиката е безотговорна. И последният ми въпрос – Още колко време смятате, че земеделците във Франция ще могат да бъдат използвани като дойна крава от Европа? Французски. Мисля, че... Председателят. ОСП не засяга само френските земеделци. И не съществува само за да защитава тях. Май малко преувеличихте. Второ, Европейският съюз е общ за нас. И всички имат ползи и Гърция, и останалите държави членки, бъдете малко по-обективни, не описвайте Съюза в такива краски. Това е несправедлива критика. Само отнехте време. Всички говорим, всички обсъждаме, всички сме засегнати от отпадането на квотите. И квотата за захарта, и квотата за млякото. Така че Извинявам се за коментара, обаче аз съм в Европейския парламент от десетина години и е, смятам, че ние носим отговорността си, но същевременно се из... налага да бъдем обективни. Желала бих скренути пажню. Благодаря, е, господин председател. Аз съм от Харватия. Искам да обърна вниманието ви на дребните семейни стопанства. Според мен, с реформата на ОСП семейните стопанства не бяха добре защитени. Те не бяха добре представени в процеса на реформа. Акцентира се върху конкуренцията и върху това, че ем, не се отчитат в достатъчна степен спецификите. Ем, на държавите членки. Е, голяма слабост е това, че ние до някъде пренебрегнахме дребните семейни стопанства, които е, прекарват живота си е, на село. Семеделските стопани изкарват живота си на село в тези дребни стопанства и, и само с земеделие са се занимавали. Аз смятам, че трябва да помогнем и да субсидираме онези, които живеят на село. Трябва да ги е, подкрепим с преки плащания, защото те пазят селото, те пазят е, разнообразието, включително биологичното. Страхувам се, че ОСП в сегашния вид ще доведе до опразване на страната, а храната ни ще е тази, която ни предлага промишлеността. Това няма да е храна, която идва от земеделски стопанства. Благодаря, господин Жованта. Oui, Благодаря, господин председател. Искам да ви припомня нещо съществено. Не само Франция е член на европейското съграждане от самото му начало. Франция остава много голям земеделски производител и втори по тежест приносител към европейския бюджет. Искам да кажа, че наистина земеделските производители във Франция по тези причини са много по-засегнати. Сега, по трансатлантическия договор, всичко е ясно. Земеделците разбраха, че проблемите им идват от Европейския съюз. Как а, ще ги закарате пред урните и при страданията, които им причинихте? Следващата седмица ще поставим тези въпроси и на новия комисар. Всичко е направено така, че да се превърне в система свободната търговия. Пример за това е стореното с квотите. Това, което е сигурно, е, че всичко води до вреди. Ако мога така да се изразя. Това е характерно. Кога най-сетне комисията ще се изправи очи в очи с новия закон за земеделието? Е, нашите е, фермери би трябвало поради липсата на минимални цени сега в някои случаи да продават на загуба. Също така беше реформирана неблагоприятно системата на помощите. Аз, е, ако искате, мога да изслушам вашите идеи за селото, обаче смятам, че в момента държавите членки трябва да имат стратегия, да могат да си подпомагат производството и сами да регулират пазарите си. Това е спасението. Так, с друго част, та друго ще сгазам, че... Председателят, съгласен съм с казаното във втората част на вашите коментари. Господин Хойзлин. Позволете да кажа и аз няколко думи тъй като всички ние сме работили по аграрната реформа и мнозинството в парламента и от НП, и от ПЕС подкрепиха и сега изведнъж ние нямаме нищо общо. Така не се носи политическа отговорност. Да, по-сложно е и това се дължи на това, че парламента направи е, хиляди предложения за изменения. Нека не упростяваме нещата, обвинявайки за всичко еврокомисара. Да, фермерите казват сложно ние. е. е, е и е, аз много ви се иска, казвам аз какво, да дадете банкова сметка, в края на година получавате парите без контрол, без проверки. Не става така. Затова ние се нуждаем и от система за контрол. Нуждаем се и от резултати, нали? Това беше оговорката. Може на някой да не им е харесвала екологизацията от самото начало, но е, сега не искам да соча с пръст е, еврокомисар, както направи Алберт Тес, е, кой е мислил, че ще запазим бюджета за селско-стопанската политика. Не можем обаче да, да забравяме, че всички ние заедно работихме по този въпрос. Всички водим тези дебати от 5 години и сега трябва да помислим какво ще става от тук нататък, как да направим реформа в полза на фермерите. Но ако казваме това не ни трябва, онова не ни трябва, аз не си мисля как ще ни излезе сметката. Няма друга държава, която да подпомага толкова много своите фермери, както ние. И тези вопли сега, че формата била мизерна и ужасна, хайде малко по-полека. Защото така подклаждате евроскептицизма. А нека не пада върху нас, като евродепутати, отговорността за провалените усилия. Председателят. Благодаря. Това бе едно наистина балансирано изказване. Госпожа Мои. А, а дето Мои? А, окей. Грация, сеньор президенте. А... Благодаря ви, господин председател. Може би трябва да кажа, че до сега голяма част от подпомагането на селските стопани в Ардените беше важно, за да могат да се справят с лошите климатични условия. Разбира се, е важно да се опитваме да променяме системата, но тук много често се разчита на консултанти регионални, национални. Обикновенно, колкото е по-сложна една система, толкова по-уязвима е тя. Задавам си въпроса дали новата система за преки помощи не страда от същия недостатък и как можем да избегнем това. Господин Буда, Eh, Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък и няма по Соломоновски да кажа, че всеки е прав. Така или иначе, ние водим дебати с комисията, защото представляваме гражданите от дома. Те се обръщат към нас, поделят проблемите си. Ето вие говорите за тези екологични мерки, но на мен ми се струва, че предлаганото е твърде трудно. Аз сам не мога да се оправя във всички тези детайли и подробности, как тогава можем да изпълним мерките. Същевременно селските стопани ще трябва да плащат глоби, ако не ги изпълнят и те са много по-големи, от полученото от комисията. Както каза и госпожа Магинес, ние би трябвало да сме част от решението. Вярно е, че 2012-13 година беше време на реформи в ОСП, но има големи разлики между държавите членки, тези в източна, тези в западна Европа. Иначе всеки има нужда от пари, всеки казва, че иска повече пари, но би трябвало да се предвиди ускоряването на уеднаквяването при тези плащания за всички държави членки, независимо дали от източна или западна Европа. В противен случай имаме нелояна конкуренция. Благодаря, господин Агнил. Благодаря ви, господин председател. Ние се опитваме да анализираме ползите и вредите от новата реформирана ОСП. Сигурно си спомняте, че при предишния мандат имах 10 предложени изменения срещу делегираните актове, но никой не ме подкрепи. Дадох ви насоката, вие обаче не ме последвахте. Като слушам някои от другите депутати, ето в Гърция казват имаме си слънце, е, трябват ни фотосоларни панели. При нас е обратното в Англия. Имам конкретен въпрос. Слънчевите ферми в Англия стигат до 100 000 хектара. Какви са плащанията за почвите под тях, които се използват за пасища на овцете? Някои казват, че се плаща, други не. Тук ни трябва ясна насока. На второ място – аз изслушах унгарския евродепутат тук отдясно, който обясни, че в Унгария има 27% ДДС върху храните. Не бих се очудил никак, ако унгарците гладуват, след като храната им е толкова скъпа. Нека отправя предупреждение обаче, когато едно правителство обложи храните с ДДС, никога не може повече да махне това ДДС от тях. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz zamyka dyskusję. Благодаря ви, господин Богович. Вие сте последния от този кръг. Много ви благодаря за възможността, господин председател. Аз бих искал да похваля новата ОСП в частта подкрепа за младите фермери. Мисля, че на това трябва да падне акцента в бъдеще. Самият аз съм от Словения. В Словения имаме по-малко от 900 квадратни метра обработваема земя. Сигурно знаете, че принципно сме малка държава. Трудно е да си бъдем самодостатъчни и затова много ни притесняват тези екологични мерки. Струва ми се, че екологичният компонент, превръщането на обработваема земя в неизползвана земя или пасище, или приоритет на екологична площ е много проблематично. Мога да ви дам и пример. През последните години нашите фермери бяха засегнати от множество фактори. Същевременно имаше и иск за възстановяване на средствата, получени от Европейския съюз, заради един бюрократичен въпрос – мисля, че с оглед на обстоятелствата, екологичният компонент много трудно ще се изпълни, така че внимавайте с него. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, с това изчерпихме първия кръг от въпроси. Това бяха въпроси по първото изказване. Сега се обръщам за кратък отговор по всички въпроси. Ясно е, че не може да се навлиза в подробности. Предполагам, че при следващото изложение няма да е необходимо толкова много време, но все пак ще ви помоля да отговорите накратко. Благодаря ви, господин председател. Вие ме помолихте наистина да не се разпростирам пространно, за това ще се огранича върху основните повдигнати проблеми. Надявам се по този начин да осветля новата ОСП и новата система за преки плащания, която влиза в действие от 2015 година. Имаше доста въпроси. Всички смятат, че е необходимо новата политика да се опрости. Ние си даваме сметка, че някои се притесняват от възможните трудности при изпълнението, но трябва да имаме предвид режимите и за малките производители, и за условията – механизма за екологизиране и включването на екологичните практики в първия стълб. Всичко това за нас, за вас, за държавите, членки, за производителите са реални предизвикателства. Затова неуморно работим месеци наред по предложението но така или иначе, дори да е сложен режима, имайте предвид, че принципно регулаторната рамка е по-сложна, отколкото в миналото. Ние решихме да се насочим към много по-ефикасни, целенасочени и екологични политики, защото е необходимо да се съобразим с нашите дългосрочни нужди – и капацитета за производство. Тук е акцента върху екологизирането, а и възможностите, които даваме на държавите членки за по-голяма гъвкавост, така че да се откликне на различните нужди е, в Европейския съюз, като държави, като региони, но като казваме по-голяма гъвкаво за държавите членки, това означава и по-голяма сложност при изпълнението, при контролирането. Необходимо е и вие и държавите членки да намерят добрия баланс между добрите резултати от новата политика, постигането на нейните цели от една страна, финансовото изражение, нещо много важно и от друга страна административното бреме и за националните органи и за производителите все пак да бъде намалено. Ние работим заедно с държавите членки, организираме различни семинари, работни групи, търсим отговор на всички тези въпроси сътрудничим и с местните и регионалните власти, за да може да се изпълни тази нова политика, да имаме наистина екологичен елемент в контекста на първия стълб. Искам да спомена Ирландия, но също така и Северна Ирландия. Два пъти вече посетихме съответно държавата и страната. Виждаме как работят местните и регионалните власти именно за въвеждане на новата система за преки плащания. Освен това се предвижда и двудневен семинар, на който да се дадат необходимите пояснения по системата ИСАК. Също така и системата за идентифициране на земеделските парцели. Същевременно в нашата генерална дирекция имаме и нова служба в помощ на държавите членки. Така или иначе обаче от първата година, в която започна изпълнението на новата политика 2015, трябва да се види как на практика работят новите политики, какви са първите резултати – какви са елементите, които би трябвало да се коригират. Оценката на екологичния елемент при преките плащания ще бъде направена още след първата година на изпълнение. Това ще бъде много сериозна оценка. На трето място исках да се спра на отлагането на някои от тези условия по екологичния елемент, така че тяхното прилагане да започне от 2016 година нататък. Това е много трудно, така както е разписан регламента, дори бих казал невъзможно да има такива прехвърляния от година на година но така или иначе при ИСАК, при системата за контрол се предвижда постепенно въвеждане през следващите три години. Сигурно знаете, че екологизирането няма да бъде въведено 100% от административна и контролна гледна точка до 2018 година – Иначе няма възможност да има такива отлагания на екологизирането. Що се отнася до подкрепата за младите фермери, семействата в отрасъла, всичко това вече е включено. Семейните сдружения малките фермери. Имаме политики за тях, за да може наистина да се откликне чрез мерки по първия и втория стълб. Има и особености, като природни ограничения. В Средиземноморието, например, доста от откритите площи не са зелени.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 Нека изложението да бъде 10-минутно. От сега ви казвам, че при следващия кръг от въпроси всеки ще има по една минута за въпрос. Така или иначе, знаем, че при такива изслушвания ни слушате извън залата. Сигурен съм, че и бъдещия комисар – следи внимателно от това, което правим. Ако е готов директорът господин Верштайлен, можем да му дадем думата. Нека сме малко по-дисциплинирани с времето. Thank you very much, Mr. President. Um... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да изложа нещата възможно най-стегнато. Бих искал да започна с няколко слайда, които са много важни в светлината на нашата конкурентоспособност след 30 години реформа. Тук съм направил, изготвил една графика на цените. Виждате в сравнение цените на Европа и САЩ. Виждате, че има почти пълно сближаване на цените, което означава, че нашите цени на пшеница са сходни с цените, което е важно също и за нашите животновъди, е, които могат да си набавят фуражи на сходна цена, както в е, други части на света. А ви е ясно, че около 65% от нашето зърнопроизводство отива за фураж. Тази конкурентоспособна позиция можете се отразява и в нашия износ. Ние тук сме отразили е, съответно дела на износа ни, е, което говори и това, което виждате, говори а, че а, е, износът се представя наистина добре, без а, да получава подкрепа. Едновременно с това развитието, да речем, на млечните изделия, е, е, за последните години. Вижда, да, зелената линия е нашата европейска, нашите европейски цени, а синята е съответно за цените, при които се налага наше, наша намеса. 2009 година имаше криза в млечния сектор, виждате, но виждате, че средната пазарна цена е била по-ниска от нашата. Така че благодарение на въведената от нас през 2009 система за интервенции, виждате, че цената се променя в половината положителна посока. Така че това, което според мен е важно, е да отразим сближаването на цените на пазара и това, например, е цената от месец юли, една доста висока цена, сравнена и с миналото. 373. Така че бих казала, че направеното след 2009 година наистина дава добър резултат. Ние изнасяме 11-12% от нашето млекопроизводство, разбира се и в преработен вид, сирена, масла и така нататък, мля, и така нататък, но трябва да отбележа, че баланса на нашия вътрешен млечен пазар до голяма степен зависи, зависи от износа. Трябва да продаваме, да изнасяме млечни изделия, за да намалим мляко, млякопроизводството и това се отразява на нашия собствен пазар. Тук виждате е, месото, износа на, и вноса на месо от 2010 година от е, чинетен износ е, излизаме, влизаме към внос. По същото, същото мога да кажа за свинското месо. Ние сме нетни износители, също на птиче месо е, Същото се отнася за яйцата, за търговията с зехтин, с вино. В областта на зехтина сме най-големия износител в световен, мащаб. Така че след всички тези години на реформа ние сме постигнали конкурентоспособна позиция, което е много важно в глобализиращия се свят когато границите се отваря. За нас е важно да поддържаме жизнеспособността на европейското земеделие. Конкурентоспособността е изключително важна. Сега, ако хвърлим поглед на настоящето състояние на нещата, конкурентоспособни сме в редица сектори и бидейки големи вносители на земеделски изделия, ние оставаме и много активни в сферата на експорта, на износа. Това, което е важно с оглед на пазарите на земеделски изделия, е, се отбелязва една по-голяма волативност и по-големи колебания на пазара. Но разбира се, при отварянето на границите ние внасяме в известен смисъл и колебанията в цените от световния пазар. Но от друга страна пък ние даваме своя принос за стабилността на света световния пазар. Има, разбира се, и а, моменти, които се отразяват сериозно на пазара, да речем руското ембарго от неодавна, или ембаргото срещу Русия също дава своите отражения. Това, което очакваме за следващата година, през примахването на квотите за захарта и млякото до година и 2017 година, трябва да кажа, че не очакваме някакви сериозни сътресения. А, по повод общия пазар, пазарен ред, както каза господин Плева, нуждаем се наистина от една мрежа, която да дава сигурност. Спомнете си, отново ще припомня всъщност кризата с млякото от 2009 година. Именно за това и процедурата на съвместно вземане на решение ни помага да постигнем по-стабилна ситуация и по отношение на законотворчеството. Разбира се, създаването на резерви също дава своите резултати. А, сега специално, що се отнася до взаимодействието и сътрудничеството, това е много важно с оглед на нашата позиция в преговори. Бихме искали да подкрепим взаимодействието между ам, фермерите и различните браншови организации в преработвателната промишленост, така че да не се стига до ценови шокове, които да се пренасят от едната сфера в другата, между производителите на суровини и преработвателната промишленост. Е, що се отнася до някои изделия, като да речем плодове, зеленчуци, вино, зехтин, чел, е, мед и други изделия от е, пчеларството, ние наистина имаме едно предложение. Нашето предложение би било и към вас, и към съвета да постигнем по-добро взаимодействие, взаимодействие от една страна между програмата в сферата на, на млекарството и в другите сфери. След това пазарните стандарти за всички селско-стопански изделия и конкретно е, регламента по този въпрос. Тук ще се уредат въпросите, свързани с различните е, изделия, включително месото. Е, тези, по тези стандарти се работи непрекъснато, съобразявайки се с търсенето и потреблението. Същото се отнася и за е, въпросите на етикетирането. За всичко това имаме относително малък бюджет 2 милиарда и 400 хиляди, 400 е, милиона евро в сравнение с това, което се казва, като имаме съответно разпределение между различните програми и плодове и зеленчуци и вино, както вече казах. Се, по повод наложеното неотдавна ембарго срещу Русия, ще припомня въведената процедура, която дава възможност на комисията да взема решение в кризисни моменти както беше, например, в условията с ембаргото срещу Русия. Дава се възможност да се действа незабавно за подобряване условията на организациите на производители, е, така и на отделни производители при изтегляне на определени продукти от пазара. В случай на изтегляне ние оказваме подкрепа на определени организации и производители в тази, в тази насока. Първата мярка бе приложена в плодовете и зеленчуците. Там имахме определен финансов таван и в един момент приключихме тъй като имаше много заявки от определени държави членки особено. Сега прилагаме втора мярка по отношение на плодове и зеленчуци по-целенасочено, като так тук се отчита всъщност износа за Русия Що се отнася до млекопроизводството, имаме нарочен план за определени видове сирена. Тази сутрин приключихме също предоставянето на сумите, тъй като получихме информация е, за суми, които надвишават е, износа, така че тази сутрин приключихме с предоставяне на помощи и е, ще помислим за по-целенасочено прилагане. Но в млекарството имаме също съответни планове и програми и за производството на други видове сирена и на масло. Е, до е, е, края на миналата година се предвиждаше тази схема. Обикновено приключваме програмата до края на август, но искам да ви уверя, че този път ще се вземат предвид други обстоятелства и ще удължим срока. Вероятно сте разбрали от казаното до тук, че тези нови разпоредби за действия в условия на криза работят. Трупаме опит как да действаме. Стигам до друг важен аспект и момент от организацията на пазара. Става дума за законодателството в областта на конкуренцията Съгласно договора, освен ако е разпоредено изрично друго, законодателството в областта на конкуренцията се прилага и в областта на земеделието. Има изрични изключения за определени договорености между фермерите и с фермерите, но те не са нищо ново. Те съществуват от доста, от доста време. В условията на най-новите реформи въведохме нови моменти за колективно договаряне в определени сектори. И имаме вече резултати в млекарството след цени, на базата на цените от 2009 година но също така имаме за различни култури от растениевътството и за говеждото месо. Прилагат се такива разпоредби за плодове, зеленчуци и захар. Специално за захарта имаме нарочни разпорежди между производителите на суровината, на свеклото и преработвателната промишленост от друга страна. Очакваме Генерална дирекция конкурентоспособност да разработи насоки за приложението на тези разпоредби с цел по-добро тълкуване и по-добра приложимост на тези разпоредби по колективни договаряне с цел да подпомогнем економическите субекти е, да могат по-добре да прилагат разпоредбите на член 169 до 171 за общия пазарен ред и да гарантираме правна сигурност. Както вече казах, подобряваме взаимодействието с производителите. Имаме ръководим се специално в областта на зеленчукопроизводството и овощарството взаимодействие с организации, които са много, с които работим много добре. Искаме да въведем това за целия сектор. Опитваме се да въведем е, тези моменти специално по отношение на мес, месото, производството на шунка и на сирена, като целта е по-добре да гарантираме доставките и предлагането на сирене от, с високо качество. След това държавите членки имаха възможност да представят писмени договори като държавите членки имат възможност да решат как да действат. Ако държавата членка се придържа към модела на типовите, задължени типове договори, ние задаваме определени стандартни точки в договора с цел да постигнем стандартизация на договорите в Европейския съюз. И, и както вече споменах, такива договори се прилагат в областта на търговията с захар и работим за нови разпоредби, които ще влязат в сила до 2017 година. Знаете, че при нормална законодателна процедура ние работим в условия на съвместно вземане на решение. Тук ще кажа, че от време на време ставаме свидетел на тенденция някои дребни елементи, да речем за сокове, за конфитюри и така нататък, такива въпроси стават обект на политическо споразумение и влизат в основния законодателен акт. Комисията трудно може да приеме такива разпоредби от нещата се осложняват и понякога, защото понякога се оказа, че някои дребни проценти, които трябва да се актуализират, отнемат е, две години време поради тромавата и сложна процедура. Така че, господин председател, уважаеми госпожи и господа от комисията, моля проявете малко доверие към комисията. Все пак нека да имаме възможност да вземаме решение по някои не толкова важни въпроси. В противен случай ще бъдем доста тромави и недееспособно. И накрая, Лисабонския договор ние трябва да преразглеждаме всички актове за изпълнение е, и да разглеждаме и актовете по делегация. Е, имаме над 200 е, регламента на комисията по, в сферата на общия пазарен ред, което е доста, затова искаме да ги сведем до 40 и да опростим максимално нещата. Водим сериозни преговори с държавите членки, с заинтересованите страни и с представители на парламента, които винаги присъстват в нашите работни групи, за това как да опростим и направим нещата не толкова демократич... Е, бюрократични. Така че имайте предвид, че желанието ни е наистина да упростим тези регламенти в максимална степен. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте. Оставам на ваше разположение, ако имате въпроси. Председателят. Микрофон за оратора. Има девет записали се за изказване да първия е, ще дам две минути, останалите моля ви по една минута. По минути. Господин Данта, благодаря господин председател. Текстът за общата организация на пазарите несъмнено бе сред най-успорваните при работата върху реформата на ОСП. Смятам обаче, че поради руското ембарко е, този текст е, показа, че комисията е способна да реагира. Това се признава днес от е, повечето оператори. Е, има гъвкавост, каквато ни е необходима в такива случаи. Въпреки всичко, изправени сме пред голяма криза, свързана с голям пазар – аз имам много големи съмнения във връзка с пазара на млякото. Не съм такъв оптимист като вас, имайки предвид ставащото при конкурентите по света. В Нова Зеландия 10% увеличение на производството, в Великобритания 2%. Ние обаче в сравнение с световния пазар имаме а, прогнози за увеличение за една година с около 15%. Не съм сигурен, че дълго ще удържим цените и не съм сигурен, че инструментите ни в момента ще бъдат достатъчни да се управлява криза е, с подобен размах. Доста производители е, са е, преминали към цвекло, за да се справят с края на квотите и освен това броят на юниците също ме безпокои. По отношение на текстовете в националното право, имате ли а, поглед върху това какво става в различните страни? Това е първият ми въпрос. Второ, по отношение на актовете по делегация, броят им не ме притеснява толкова. Обаче е, ме притеснява това доколко те са съобразени с политическото споразумение, което бе постигнато. Е, като че ли текстът е, за виното е много добър пример на едно безкрайно продължило, много-много продължително раждане. Това са въпросите, които отправям към комисията. Благодаря. Госпожа Рибейро, една минута. Вие не сте докладчик, една минута. Благодаря. Не съм съгласна с това, което чухме от генерална дирекция Агри. Квотите отиват към края си, но тук говорим за цял земеделски пазар. Казва се, че в планинските райони и в най-отдалечените райони има много големи трудности. Аз съм от Азорските острови и там имаме биологично чисто производство на извънредно качествено мляко. В нашия регион е невъзможно да се направи диверсификация. Имаме много ограничения. И въпреки всичко, цената на млякото при нас е много висока. Как може да се твърди, че няма да има ужасни последици от вашата политика в тези региони. Нуждаем се от по-добро регулиране на пазарите с оглед на тези специфики. Това го твърдя като дългогодишен член на Комисията по земеделие. Господин Никълсън. Okay, Благодаря, господин председател, Много лаконичен ще бъда. С голям интерес и слушах казаното. Европа за някои неща е доста конкурентоспособна. Не знам вие какво мислите. Обаче в, в говедовътството няма печеливши в моя район. Те непрекъснато губят през последните 12 месеца. Ако така продължава, нито в Ирландия, нито във Франция, след време ще остане и една крава. Искам да ви задам въпрос. Смятате ли, че интервенционната цена е реалистична? Не следва ли да бъде увеличена с оглед на сегашното положение? Питам за млечните продукти. Освен това, вие казахте, че а, ни, вие сте уверени, че няма да има проблеми, обаче не сте ли оптимисти? Бастя. Благодаря. Господин Себастиан. Благодаря, господин председател. Аз обърнах внимание на графиката, която показваше движението на цените за млякото и за зърните, зърнените храни. Аз съм в непрекъснат контакт с производителите. Някои от тях са организирани в кооперации и според тях през последните 10 години все повече спадат цените. Това особено въжи за цитрусовите плодове. Сега на фона на руската криза ни казвате, че за овощарството сте взели мерки, обаче това не е вярно. Всъщност всичко, което е засегнато от руските мерки, е, беше произведено в Валенсия. Искате да кажете, че това, което ни казват производителите във Валенсия, не е вярно, така ли? Gracias, señor presidente. Yo quisiera следващия колега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на генерална дирекция Агри и на нейните представители за участието им в нашето заседание. Последният представител говори за реформата и нейното отражение върху пазарите. Мисля, че точно в тази част на реформата, ако трябва да бъдем съвсем искрени, сме постигнали най-малък напредък. Може би тук битката е спечелена от Генерална дирекция конкуренция. Искаше ми се тази част от реформата да бъде много по-амбициозна. Показват ни се разни схеми, диаграми, според които секторът процъфтява, но искам да запитам защо в Европейския съюз земеделците сега са в по-лошо положение, а не в по-добро. И защо е, някак ни се губи следващото поколение, което да застъпи е, в стопанствата. Не се появяват желаещи. Бъдещите поколения ще се ориентират към земеделие в зависимост от това доколко земеделието е печеливша дейност. Защо тук нямаме напредък? Имам предвид е, благоденствието на земеделите, земеделците. За зехтина. Един въпрос. 40% от доходите на производителите на зехтин се е, дължат на преки помощи. Следователно, пряката помощ означава много за някои от земеделските производители. Благодаря. Моля ви да се придържате към времето си, госпожа Харая. Благодаря, господин председател. Виждам една таблица тук с много положителна информация за това колко добре сме поставени на световните пазари. Не мисля, че тази информация отразява действителността. Какво ще ми кажете за социалната и економическата политика спрямо земеделците? А конкуренцията на а, световните пазари не изисква ли земеделците да бъдат забравени просто? Като че ли само мултинационалите заграбват дялове от пазара, що се отнася до производството на млечни продукти и техните пазари, производството на продукти от птиче месо и техните пазари. Трябва да имаме много повече яснота. Госпожа Мой. Благодаря, господин председател. Като се има предвид че финансирането за ОСП е вече значително ограничено, вместо да го използваме е, за неотложни ситуации за ембарго, за плодове, зеленчуци и цитрусови плодове, е, може би трябва е, да ориентираме излишните продукти към програмата Плод в училище. Госпожа Магинес, благодаря господин председател. Аз ще задам същия въпрос като господин Никълсън пазара на млечни продукти. Готова ли е комисията да извършва по-бърза намеса на този пазар, за да не се стигне до криза при премахването на квотите? И второ, Доколко интензивно дискутират е, проблемите Генерална дирекция Агри и Генерална дирекция компе... конкуренция? Доколкото ми е известно за продоволствената верига и доставките на храни, двете дирекции са на много различно становище. Я бих имала опит, кой поставлям от сърпня. Следващият колега. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос който зададох още в момента, в който влязох в парламент. Какво става с програмите плод и мляко в училище, съответно? Чух обещание от страна на Европейската комисия, че тя ще намери решение, за да не бъдат дискриминирани хърватските ученици. Как ще могат да участват в програмите, които споменах, хърватските училища? Можете ли е, писменно да ми отговорите също какво става? Е, с Истрия в Харватия. Харватия влезе в Европейския съюз миналата година. И въпреки това, документите за защитата на е, сухата шунка, която се произвежда в Истрия, все още дори не съществуват на хрватски. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за направеното изложение. Много интересно бе да го изслушаме. Смятам, че продукт продуктите от мляко, които ние произвеждаме, могат да бъдат и конкурентоспособни на световните пазари. Ние сме предприели е, мерки през 2015 година. Е, ще се махнат квотите, но въпреки това е, има някои страни, които предлагат предлагането да се ограничи. Мисли ли комисията? да се откаже от този подход, който е по-либерален и по-скоро ориентиран към пазара и да възприеме повече ограничения. I try to be brief. Um... Давам отговор е, давам възможност за отговор е, на поставените въпроси. Представителят на комисията. Господин Дантен, по отношение на млякото показах, че цените на млякото са много високи. Това го показах в графиката. Това въжи не само за Европейския съюз, но и световна тенденция. Естествено, това поражда съвсем обосновани реакции на високите цени. Дали ще спаднат прекалено много цените както през 2009 година, остава да се види. Е, вътрешният пазар и световният пазар за сега успяват да поемат растящото количество произведено мляко. Може би е, няма да стигнем до положението от 2009 година. В крайна сметка не говорим за финансова криза. А ако нещата се развият по друг начин, различно от предвижданията, може би ще се наложи да се намесим, обаче за сега пазарът на млечните продукти е сравнително балансиран. Не забравяйте, е, че има държави членки, е, които са надхвърлили квотите, обаче 21 държави членки за сега произвеждат под квотите, които им се полагат и е, не е имало економически условия за увеличаване на производството. Защо ще има да увеличават производството след 2015 година, когато ще отпаднат квотите? По отношение на различните организации на производителите, изпратили сме доклад за млякото и за степента, до която нашия първи пакет от актове за млякото е помогнал или попречил в различните държави членки и как се отразил върху цените. Припомням, че за сектора на млякото и за други сектори сега постъпват първите резултати. Рано още да се обобщава. Може би трябва да изразя съгласие с намаляването на бройката. Във връзка с разрешенията в винопроизводствата, е, е, актът по делегация от неизвестно е време, включително и заради дискусии с вашата комисия. Но аз съм уверен, че все още се вписваме в срока и през 2016 година новият режим ще бъде задействан, като до тогава всички оператори ще бъдат запознати с него. По отношение на госпожа Рибейра, най-отдалечените региони. Да, има механизми, е, които позволяват тези региони да бъдат третирани по различен начин. Да се предвидят допълнителни възможности за подпомагане. Това от една страна, но от друга страна трябва, разбира се, да бъдем сигурни, че не ограничаваме възможностите да се конкурират у нези, производители, които са способни да се конкурират. Да не затрудняваме конкуренцията поради това, че има различни мерки за подпомагане. Те не са само за подпомагане на най-отдалечените региони, но и за е, подпомагане по други линии. Сега, по отношение на интервенционните цени, беше зададен въпрос за млякото и млечните продукти. Мисля, че е, увеличаване на интервенционните цени трябва да внимаваме много. Защото е, може да се стигне до там, че ще се наложи задължително изкупуване. Отдавна работя в земеделието и знам какво означава постоянно да изкупувате и да формирате резерви. В някакъв момент резерва трябва на някъде да тръгне, да бъде освободен. И се питам дали като създаваме резерви, запаси, не рискуваме кризата да я продължим повече, отколкото тя естествено би продължила. Трябва да внимаваме. Конкурентното положение, на което се радваме в момента чрез ограничаване на предпазната мрежа, и е, поддържането на намесата на ниско ниво е, изисква да не започваме интервенционните цени да ги повишаваме неразумно. Ние е, в тази политика сме намалили интервенционните цени, но това е компенсирано с увеличаване на помощите за земеделците. И това, тези помощи, тези компенсации или обещетения са много важен елемент от доходите на земеделците. Така хем сме подобрили конкурентното положение на земеделците, хем сме ги обещатили достатъчно за това. Призовавам да бъдем много внимателни, защото разширяването на предпазната мрежа може да доведе до създаването на интервенционни запаси и не само да увреди нашата конкурентоспособност, но и да продължи кризата много повече, отколкото тя би трябвала иначе. По отношение на цитрусовите плодове беше зададен въпросът доколко ще се вземе цитрусовите плодове предвид с оглед на руското ембарко. Е, работим по този въпрос. Е, ще приемем е, втори акт като реакция на руското ембарго, като ще третираме там изрично цитрусовите плодове. Госпожа Гарсия, вие зададохте въпроса за рентабилността при зехтина. Много добре знаете че е, при зехтина има разлика между, ако мога така се изразя, съвременните структури и старомодните структури. При старомодните структури на производство има известни трудности старите дървета трудно се берат и трудно се постига същото качество на зехтина, както при по-новите структури и по-новите дървета. Това е въпрос, който трябва да бъде решен внимателно с оглед запазване на конкурентното ни положение. Съгласен съм и с преждеговорившия оратор и ще отговоря на госпожа Схайер. Е, семейните стопанства са темелът на нашата политика. Те са краягален камък на нашата политика и смятам, че тя е надлежно разработена за тях, но трябва да постигнем баланс между конкурентоспособност от една страна и от друга страна модел на земеделска дейност, който ни е приемлив от социално-економическа гледна точка. Господин председател, ако искате да млъкна, млъквам. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, jeśli ktoś nie otrzyma... Благодаря ви. Нека преминем сега към следващата точка. Всеки, който смята, че не е получил отговор на въпроса си, може да го отправи писменно. Сега преминаваме към развитието на селските райони. При нас е заместник генералния директор господин Димитро. Заповядайте, господин Димитро. И има i też później wszystkie zgłoszenia będą jednominutowe. Myślę, że temat już jest. Отново ще ви напомня, че при задаване на въпросите разполагате само с една минута. Предполагам, че при мерките за селските райони няма да има толкова много въпроси, но трябва да ограничим времето, защото то доста, както знаете, малко. За сега се движим на време, но имаше много въпроси по преките плащания, по организацията на пазара, тъй като тези две теми са съществени за реформата на ОСП. Казвам ви всичко това, докато господин заместник директора е готов. Заповядайте, имате 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Комисията в Европейския парламент, искам да дам някои от основните насоки на политиката 2014 до 2020 година. На първо място ще се спра на предизвикателствата и възможностите – през новия период. Основното остава, разбира се, производството на храни, но знаем, че селското стопанство се използва все повече като източник на енергия и биомаса. Ако искаме да го развиваме и в бъдеще, трябва да имаме предвид опазването на природните ресурси, устойчивото управление на тези ресурси, особено на почвата и водите. Селските стопани са все по-засегнати от резултатите от измененията на климата, за това тук ни трябват действия за смекчаване на последиците и приспособяване. В Европа се обръща голямо внимание и на запазване на биоразнообразието и местообитанията. Някакси от фермерите не се очаква да допринесат много, но тяхната роля е важна. Освен това, знаем, че в селските райони има специфична култура, ценности, те също са важни. Но всичко това трябва да се опази заедно с економическата жизненост на отрасъла. Затова нас не интересува целият социално-економически контекст нагоре и надолу по веригата. Как можем да имаме политики за развитие на селските райони, които да отговарят на тези предизвикателства? Няма да се спирам подробно на целите на новия регламент за селските райони, но ще се спра на няколко приоритета. Разбира се, Тук са важни и приоритетните площи. На първо място е необходимо да се постигне иновация в преноса на знания. На практика селските стопани трябва да имат достъп до знанията, иновациите, изобщо новите идеи за работа. Това може да се постигне чрез обучения, обмени, консултиране на фермерите, пилотни проекти и свързване на стопаните в мрежа. На второ място трябва да имаме жизненост при всички видове ферми във всички региони. Даваме си сметка, че има различни начини да се постигне устойчивостта. Може да се помага на новите фирми, да се цели разнообразяване на продукцията, но разбира се, при селските стопани трябва да ги има и знанията, а и желанието да се занимават с земеделие. На трето място е необходимо да се интегрира по-добре цялата хранителна верига, но тук ни трябват и инструменти за управление на риска, а и хумано отношение към животните – Искаме самите селски стопани да се интегрират по-добре в тази верига, да имат по-големи печалби, по-голям дял от крайната цена за потребителя. Това може да се постигне чрез сътрудничество, подкрепа за местните пазари. Също така искаме да защитим фермерите, като ги снабдим с инструменти за предпазване от риска – това може да е риск, свързан с климатичните условия, заболявания по животните и растенията. Добре е фермерите да се застраховат, да има някакви взаимни фондове и изобщо инструменти за стабилизиране. На четвърто място са важни екосистемите. Биоразнообразието, защитата на почвите и водите, тези, които познават мерките и за околната среда, сигурно знае, че ние насърчаваме фермерите да постигнат повече от законно дължимото. Разбира се, ние също така ги подпомагаме. Знаете, че сме осигурили плащания за запазване на селско-стопанската дейност в районите с природни ограничения. На пето място е фокуса върху ефективността на ресурсите и нисковъглеродната економика. Приоритет, който включва ефективното ползване на водите и енергията, възобновяемите енергоисточници, биоекономиката, намаляването на емисиите на парникови газове и мерки за опазване. Накрая, шестия приоритет е социалното приобщаване, намаляването на бедността и изобщо работа за благосъстоянието на хората в селските райони. Тук сме предвидили изграждането на временна инфраструктура, предоставяне на информация, бизнес възможности, разкриване на работни места. Трябва да кажа, че при този приоритет използваме подхода лидер. Както знаете, той има 20 годишна история в Европейския съюз и работи много добре на това ниво. Всяка държава членка ще трябва да избере поне 4 от тези приоритета и да ги изпълни. Но, какви са средствата заделени за тази цел? Миналата година Европейския парламент заедно с държавите членки договори 95,6 милиарда евро за периода до 2020 година. Това е при сегашните ценови нива. През 2011 година, ако направим сравнението, сумата би била 85 милиарда. В тези фондове има национални вноски, регионални вноски. При някои мерки се включват и частните бенефициери – така че политиката за селските райони е съфинансирана. Това е важно. Освен това, при тези национални разпределения имайте предвид, че държавите с регионални програми управляват тези програми на национално ниво. Трябва да оточня също така, че при разпределението на средствата се прилага правилото N плюс 3, което означава държавите членки разходват и декларират тези разходи е, пред комисията в годината след която са направени разходите. В противен случай, ако няма такова деклариране, средствата се връщат в европейския бюджет. Сигурно си задавате въпроса колко са на брой програмите. Държавите членки могат да избират. Те могат да предложат една национална програма или регионални програми или съчетаване на националните и регионалните програми. Някои държави членки понякога имат национална програма за мрежа на селските райони, или пък национална рамка, която да определи начина на изпълнение и замисъл на регионалните програми. До тук имаме 18 програми за развитие на селските райони, което е едно увеличение – в сравнение с предходни периоди. Някои държави членки решават да изпълнят повече програми, други пък ги прехвърлят на регионално ниво, така прави Франция. Друг въпрос е как ще постигнем целта си. Няма да изброявам всички мерки по регламента за развитие на селските райони – но така или иначе държавите членки трябва да направят анализ на своите силни и слаби страни, заплахи и възможности. След това се набелязват целите и се заделят средствата за тяхното постигане. Има 19 предвидени мерки по регламента в три големи категории инвестиции в човешки ресурси, плащания за управлението на земеползването, обучението, това е много важно, чрез лидер или други форми на сътрудничество и разбира се работата заедно. Както нашия директор вече уточни, ние сега сътрудничим по-активно с европейските структурни фондове. Има споразумение за партньорство, прието от комисията и чрез процедурата за програмиране се разработват програмите, но разбира се, тези програми се наблюдават, за да се види постигнати ли са целите. Ще имаме преглед на изпълнението през 2017 и 2019 година. Така или иначе, ние работим заедно, държавите члено, членки работят с заинтересованите групи, фермерите, Европейската комисия – и това не е всичко. Имаме и специален комитет за наблюдение, който включва представители на заинтересованите групи. презентация Благодаря за направената презентация. Виждате, презентациите вече са по-популярни, с повече иллюстративен материал. Сега припомням, имаме регламент от една минута на изказване. Благодаря. Има много простичък въпрос във връзка с 2014 година. Колко регионални програми сте получили вече до 2018 година? Това е първия въпрос. И второ, вие е, чувам сте отговорили вече на национални и местни органи по някои въпроси. Така че струва ми се, че вие сте с намерение да включите разпоредби в регламента, които в последствие да бъдат съответни при, при, намерят приложение. Как стои въпроса с екологизацията на тези развития? Опасявам се, че ако е, ние като евродепутати не сме включени в начина по който се взема решение за приложение на текста, ние ще реагираме съответно и нека не припомня на комисията, че отношенията ни се градат на взаимно доверие и този принцип трябва да се спазва. Благодаря. Следващо изказване. Благодаря. Констатация и два въпроси. Радвам се да чуя, че рамката за развитие на селските райони е с земет, селско-стопанска ориентация. Това е наистина хубаво. Второ, казахте, че всички фондове са под една шапка, което е добре, но кой ще се погрижи за намаляване на бюрокрацията? Да не стане е, така, че да се съберат всички системи за контрол и всичко да отиде отиде в бюрокрация трябва да следим бюрокрацията да не нарасне при съчетаване на различни фондове. И е, още нещо прозвуча ми убедително казаното за скрининга по е, второто, втория стълб. Е, смятате ли, че този въпрос ще бъде включен? Е, е, в е, втория стълб. Благодаря, каза председателят госпожа Петив. Е, имам питане. Харватска представи своята програма. Бяхме за, от нас се беше поискано да внесем някои уточнения сега питам се дали напълно сме изгубили средствата за тази година поради закъснението, защото тази година комисията а, вече поставя, вече определи своите изисквания. Сега госпожа Посеба Гиера. Благодаря, господин председател. Припомням, каза председателя, една минута имате. И, и Имам конкретен въпрос по селските райони. Е, става дума за подкрепа на фермерите, защото имаме огромен проблем да привлечем млади хора към селското стопанство. Предвиждате ли мерки за млади фермери, защото е, последните мерки не се е, не добиха популярност. Аз съм от Андалусия, там селско стопанство играе важна роля, но беше изключително трудно да и се възползваме от възможностите за млади фермери в рамките на законодателната база. И защо няма допълнителни, допълнителни дейности за ами, амелиорации. Въпрос, колко планове от държави членки сте одобрили? Кога смятате, че процесът ще приключи? Защото е доста сериозна задача. Интересуваме приложението, изпълнението на плановете във всяка държава, държава членка. Председателят, пет въпроса бяха поставени а, имате възможност и моля за кратък отговор. Ще се опитам да бъда кратък. процесът е в ход. Работим с държавите членки, получаваме програмите, проучваме ги, пишаме напишем коментари и след като получим отговор, програмите се приемат. До момента сме получили 112 от общо 18 програми. Очакваме през идните седмици да получим и последните 6 за одобрение на програмите. Няма одобрена програма до сега, защото повечето пристигнаха преди летните, лятната вакансия. Освен това, знаете, че има процес. Процедура. Първо се одобрява споразумението за приятелство и след това програмата. До момента имаме одобрение решение за 16 от общо 28 споразумения за партньорство. Е, работата по програмите е доста трудоемка. Е, комисията има 3 месечен срок за да изпрати своето становище. От там пък има възможност за реплика, т.е. да се отговори от държавата членка. След приключване на този процес програмата се приема. Що се отнася до включване на повече е, елементи от изпълнението в регламента. Сега, ние сме длъжни е, да се съобразяваме с регламента. Да, програмата трябва да съдържа съответни амбициозни моменти и цели, но все пак в рамките на действащите законови разпоредби. Сега, за упростяване на бюрокрацията. Има елементи на упростяване в новата политика за развитие на селските райони. Първо, съгласуваме някои моменти с други фондове, упростяваме някои от мерките, но всъщност зависи от предложението на държавата членка. Ние се опитваме да, да приемаме и поддържаме програмите, които да не са много сложни възможни, но има две нива. Първо приемане от комисията на програмата и изпълнение от държавите членки. И тук ние много се стараем да има опростяване от двете страни, за да не се окаже крайния бенефициент въвлечен в сложна бюрократична процедура. За Харватска е, в началото е, винаги за всяка държава членка и сега с Харватска имаме така да се каже неофициална процедура. След това се пристъпва към официалната процедура. Сега за младите фермери. Вече имаме много елементи да мотивираме млади земеделци. Имаме по-високи ставки, други възможности по първия достъп и можем да предложим много форма под формата на обучение, консултации и така нататък. Така че приканвам младите фермери да кандидатстват за тези мерки. Благодаря. Председателят, благодаря и аз. Пристъпваме към последната презентация за хоризонталния регламент от господин Мъгеле. Е, моля ви, опитайте се да можете в рамките на 10 минути да ни представите темата си. Yes. Okay. Заповядайте, господин Мегеле. Добре е дошъл, слушаме ви, казва председателя. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Малко трудно ми беше да се справя с техническите проблеми на компютъра, но сега вече започнам. Започвам изложението си върху хоризонтални регламент. Четвъртия голям текст в реформата на ОСП през 2013 година. За краткост съм подготвил само няколко диапозитива, има и още диапозитиви, с които разполагате в раздадения ви писмен материал и мога да ви дам информация къде какво да намерите в този текст. За някои колеги той е доста сложен и така с доста техническо естество. Каква е ролята на хоризонталния регламент? Той съществува, цел политическите приоритети да бъдат превърнати в действителност. Тоест, той се отнася за управлението и изпълнението на общата селско-стопанска политика. Регламентът обаче съществува и за да отрази политически приоритети, определени за сферите извън земеделието. Ние сме се съобразили с общия процес е, свързан с многогодишната финансова рамка през 2013 година. Имаме, например, финансов регламент. Е, много важни разпоредби се съдържат е, там за финансирането на земеделието. Имаме регламент за общите разпоредби, е, приложим към всички структурни инструменти, включително развитието на селските райони. И най-сетне имаме многогодишна финансова рамка, която много се отрази върху хоризонталния регламент. На това ще се спра след няколко секунди. Целта на нашия хоризонтален регламент е трояка. Първо, искаме да постигнем по-резултатно изпълнение и управление на ОСП чрез рационализиране на съответните процедури. Второ, искахме да постигнем по-висока степен на защита на средствата на Европейския съюз. Това е трайна цел във всички политически направления, в които работи съюзът. И трето, искахме да постигнем консолидация на европейското законодателство в смисъл, че сега хоризонталният регламент обединява редица разпоредби, които преди бяха пръснати в различни актове. Кои са тези хоризонтални по характера си норми, които сега са събрани в един регламент? Ето списък е, правилата за финансовото и бюджетното управление на ОСП. Е, това е много важно не само за комисията, но и за държавите членки в ежедневните им отношения с стопаните и е, във връзка с финансирането. Обхванати са и системите за управление и контрол в държавите членки проверката на сметките, възстановяване на недължимо платени средства и санкции, контрол и прозрачност, система за съвети за селските стопани, спазване на екологичните изисквания и други въпроси. ИАКС е системата за интегриран е, управление и контрол. Няколко думи вече бяха казани за нея, също така беше спомената и е, системата за спазване на екологосъобразна земеделска дейност, изпълнение на екологосъобразна земеделска дейност. При изпълнението и управлението на ОСП има двама основни участници – държавите членки с техните разплащателни агенции и Европейската комисия. Трябва ясно да се разграничават двата вида субекти, за да е ясно кой какво прави и кой за какво отговаря. На тази схема в ляво са представени разплащателните агенции на държавите членки. Те се разплащат на място, изплащат помощите. Най-напред има заявление за помощи, след това се правят проверки и накрая се плаща. В дясно е ролята на комисията. Държавите членки обявяват какво са платили. Комисията проверява дали направените разходи са правомерни и ги възстановява на държавите членки, но е възможно в резултат на проведения одит да се направят финансови корекции когато има плащания противни на правилата. Така се извършва е, така нареченото засичане на сметките. Значи важно е между двете сфери да се прави ясно разграничение и тогава едва може да се знае кой за какво отговаря. Второ, комисията е, трябва да дава съвети на държавите членки, максимално да ги подпомага при изпълнението на политиката. Мисля, че тези две различни позиции показват колко труден и сложен е процесът. От една страна ние се намираме в хипотеза на споделено управление, в смисъл, че държавите членки и комисията изпълняват различни функции, но от друга страна между тези различни функции имат тясна връзка и за това те трябва да бъдат изпълнявани координирано. Ще кажа сега нещо за по-ефективното изпълнение и управление на ОСП. Като цяло, финансовото управление на ОСП с хоризонталния регламент не се променя фундаментално. Има обаче няколко важни аспекта, на които ми се иска да се спра по-подробно. Първият аспект е свързан с инструмента за финансова дисциплина. Той гарантира, защото таваните по многогодишната финансова рамка да бъдат спазвани. Когато комисията установи, че бюджетните потребности са по-високи от парите, които могат да бъдат отпуснати, тя а, предлага на законодателя да приеме акт за финансовата дисциплина. Ако законодателят не може или не желая да направи това, приема такъв акт сама. Това се прави като преценка всяка година. Е, в системата за финансово управление има една новост резерв за кризи в размер от 400 милиона евро по цени от 2011 година, като е, за 2015 превърнато в цените очаквани тогава размерът ще е 433 милиона евро чрез финансовата дисциплина тази сума може да бъде мобилизирана, като се е, направят съкръщения от бюджета за преките плащания. Ако в съответната бюджетна криза трябва да се пла... правят е, плащания за криза, ангажира се запасът. Ако обаче няма криза, тези пари през следващата бюджетна година се връщат, ако мога така да се изразя, на фермерите. И така продължава от година в година. Какво е предимството на тази система? Никой не е сигурен, че в определена година ще настъпи криза, която отговаря на зададените законодателството критерии. Ако обаче приложим общата система е, на финансиране на съюзните разходи, е, тези пари в края на годината ще се изгубят, докато сега при тази специфична система те ще се връщат при земеделските стопани. Ще бъдат използвани следователно чрез е, преки плащания. Ако има криза, разбира се, системата за връщане на запаса към фермерите няма да се прилага. Как се преминава към използването на запаса за кризи, съгласно условията в регламента за общата организация на пазарите. Искам да кажа няколко думи за развитието на селските райони. Във връзка с тях са предвидени в хоризонталния регламент редица бюджетни разпоредби. Сега има една разпоредба, която забранява двойното финансиране. Значи не може да се получават пари за една площ за екологизация и за развитие на селските райони. Има намаление на съответните плащания от 7 на 3%, но това е в съответствие с многогодишната финансова рамка. Е, специално за Европейския фонд за регионално развитие има разпоредби и освен това правилото е N плюс 1 е променено на N плюс 3 което означава, че между ангажирането на определени бюджетни средства и използването им от държавите членки се допуска изтичането на срок най-много 3 години, докато в миналото е било по-кратко. За последно беше N плюс 2. Вие, може би, е, сте запознати с системата АЯКС, за интегриран контрол и управление, тя е абсолютно задължителна за управление между платежните агенции на държавите членки заявленията за преки помощи. Те за една година са общо около 7,8 милиона евро. Много голяма е базата данни, като е, там има включително и снимки от въздуха, които се тълкуват е, и е, точно се проследяват границите на земеделските парцели и се определя дали съответният парцел отговаря или не отговаря на е, изискванията за финансиране. Тази система съществува от известно време. Е, от 2018 година е, в нея ще бъдат включени и зоните, представляващи екологичен е, интерес. Е, следващият елемент, който искам да акцентирам е системата за даване на съвети на е, земеделците. Тя е съществувала и преди, но сега е доразвита. Стандартните изисквания за управление са включени, изискванията по ГАЕКС рамковата директива на водите, устойчивото управление и използване на пестициди, някои мерки за развитие на селските райони също се включват в този задължителен обхват на материя, по която земеделците могат да получават съвети. Държавите членки могат да добавят и други въпроси. По отношение на проверките и санкциите, държавите членки преди изплащането на всяка земеделска или друга помощ трябва да извършат проверка. В хоризонталния регламент се съдържат основните правила за проверките, специфичните детайли за тези проверки проверки е, са уточнени фактове по делегация. Същото въжи и за санкциите. Искам да спомена само една санкция, която бе предмет на много ожесточени спорове. Санкцията във връзка с екологизацията. Споменавам я, тъй като това е преходен елемент на реформата на ОСП през е, първите две години няма да се прилагат санкции за екологизация, а след първите две години ще започнат да се прилагат санкции в определен процентен дял. Когато видим, че определена схема не се управлява качествено в държавата членка, молим държавата членка да направи план за действие за отстраняване на слабостите. Ако тази слабост, която сме констатирали, не бъде отстранена, комисията може или да спре част от плащанията, или да ги намали по размер или напълно да ги суспендира до последваща счетоводна проверка. Така че в този случай сме се снабдили с известни предварителни инструменти, които ни позволяват да реагираме своевременно за предотвратяване на нередовности. Също така сме отразили положението в държави като Великобритания, Германия, Испания, които имат федерално или подобно на федералното управление. Сега, защита на средствата от Съюза. Няколко коментара. И имаме рационализиране на процедурите за възстановяване на недължимо платени средства. Има допълнителни диапозитиви в материала ми по този въпрос. Разработили сме напълно нова система, така наречения модел за гарантиране или за уверяване. Дава се допълнителна роля на държавите членки да осъществяват контрол върху правилността на плащанията. Това позволява да се изпрати релевантна информация на комисията и на парламента и тази информация се използва, когато тези органи се освобождават от отговорност за изпълнение на бюджета на Съюза. Освен това, имаме и за засичане на сметките, която система позволява да се съберат средства недължимо платени. До сега срокът за събиране беше дълъг, сега ще бъде по-кратък. Критериите за финансовите корекции, които да бъдат наложени на държавите членки, се уточняват факт по делегация. Има нова рамка за общо обща оценка и контрол, общи изисквания за оценка и контрол, като в определен срок ние ще имаме информация дали Системата функционира добре, ако не функционира добре, защо? В регламент 834 от 2014 година са доразвити детайлите. Вреди края на 2018 година комисията ще изготви доклад по предвидените въпроси, а след това ще прави такъв доклад периодично на всеки 4 години относно ефективността на съответните мерки. Още един спорен момент в дискусиите за реформата беше свързан с прозрачността. Е, дали да се казва колко средства от европейските фондове са изплатени на бенефициерите. Може би си спомняте, че тази система, която беше прията първоначално, е, бе обявена за недействителна от съда на Европейския съюз е, заради липса на защита на личните данни. От части я възстановихме. Сега ще се обнародва името на бенефициера, общината, е, характера на мярката и описание на е, финансираната мярка. Така че е, заинтересованите много повече ще имат интерес към това да се публикува информацията за целта, заради която са получили плащане. Новата публикация след влизането в сила на новите правила Първата нова публикация беше през май 2014 година. Този е, Въпрос за прозрачността беше много сложен, но мисля, че е, той е от основно значение за правилното управление на средствата е, в държавите членки. Същото въжи и за хоризонтални регламент като цяло. Готов съм да отговоря на въпроси. Много ви благодаря. Има само един желаещ да зададе въпрос. Госпожо Магинес. А и госпожа Мой. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за много изчерпателното изложение. Наистина то ни напомни какво се бяхме споразумели за екологизирането. Вие казахте, че 2018 година към системата ще се добави още един пласт за управление на екологизирането. Това означава ли, че сегашната система не може да извършва такъв контрол или ако го прави, то е само чрез проверки на всеки две години? С други думи, това, което е ново, ще се прилага едва от 2017 година нататък, така ли? Благодаря, госпожо мой. Благодаря ви, господин председател. Трябва да знаете, че в Италия европейските фондове за развитие на селските райони са доста спорни. Принципно при тяхното разпределение се стигна до клиентелизъм – Целта е сега това да бъде изкоренено, но години наред такава беше системата ни. Благодаря и господин Яр. Присъединявам се към колегата Гинес. Става дума за санкциите, е, в какви случаи е, се налагат глоби, е, защото обикновенно е, има разминаване между нанесената щета и санкциите. Допускам, че на този първи етап ще има сериозен диалог с държавите членки, защото да, измами има, няма да го отричам, но има случаи на просто е, допуснати грешки, така че диалог с държавите членки ще помогне те да не се повтарят. По и полторы минута. Благодаря ви. По половин минута имате за отговор, общо минута и половина. Благодаря ви, господин председател, по екологизирането. Когато се правят проверките на приоритетните екологични площи, много помагат изображенията по системата за идентификация идентифициране на земеделските парцели. Ако искаме отлагане до 2017 година, благодарение на господин Лавия, това ще е 2018 година, е защото ще трябва да имаме информацията в ЛПИС до тогава. Разбира се, държавите членки могат да я въведат и по-рано. Междувременно ние можем да използваме административните инструменти, но от 2018 година нататък проверките ще могат да се използват чрез тази система за идентифициране на земеделските парцели, системата LPIS. Вашият въпрос, госпожо мой, беше доста общ и трудно може да намери отговор. Необходимо е да направим анализ на конкретните случаи, по които работим, затова не мога да ви дам общ отговор. Така или иначе, когато установим не, някакво нарушение в разходите, извършено от държавите членки на ниво бенефициер, ние, разбира се, предприемаме действия, извършваме одити, правим своите разследвания на отделните измами и съответно си правим заключенията. Италия в миналото е имала своите финансови корекции, но тя не е единствената. На практика във всички държави членки са открити случаи на злоупотреби – с фондовете по ОСП. Затова не знам дали имате на ум конкретен случай, по който искате пояснение. А сега на въпроса на господин Яр. Може би е необходимо първо да поясня – че при приключването на сметките ние не търсим начин да накажем държавите членки в никакъв случай. По-скоро правим всичко по силите си, за да можем да стигнем до положителен резултат. Понякога самата държава членка не може да ни предостави точно изчисление и тогава изчисляваме риска чрез единна ставка. 5 до 8%. Тук има преюдициален въпрос към Съда на Европейския съюз. Точно по този проблем. Но така или иначе на държавите членки винаги се дава възможността да изчислят риска, макар че това е времеемко, трудоемко, и е според нас заложеното в регламента е добра идея. Надявам се, че ще постигнем напредък. Много ви благодаря. Набързичко, госпожа Магинес, вие не отговорихте на втората част от въпроса ми за санкциите. Знам, че е късно, но все пак. Извинете ме, да, екологизирането без санкции принципно би било доброволно. Ето защо санкциите са необходими и ние искаме това екологизиране да стане задължително при системите ни за преки плащания. Така или иначе, понякога обаче знаем, че всичко е много сложно за фермерите и в тези случаи е, се решава законодателя да бъде внимателен с санкциите. Ние сме решили през първите две години да няма санкции, след това да е 5%, а по-късно 20% от предоставената сума. Председателя, дами и господа, наближава края на нашето изслушване. Няма да се опитам да правя обобщение, то би било невъзможно но така или иначе всеки от вас може да направи обобщението за себе си. Така или иначе, ние като членове на Европейския парламент се срещаме с селските стопани. Ясно е, че задължението за нас е при срещите с Европейската комисия да представяме тяхната гледна точка. Ако кандидат комисаря ни е слушал, сигурно вече е решил да се откаже още преди да сме го избрали. Да се надяваме, че изслушването му няма да е толкова проблематично, обаче най-малкото, ако ни е слушал, вече има два за начина ни на работа. Всъщност трябва да кажа, че до някъде това изслушване напомня на вероисповедания, защото всички изразихме своите мнения, а аз искам да се извиня на представителите на Европейската комисия за някои от по-острите критики на нашите членове, но това се случва понякога. Всеки иска да предаде посланието на своя избирателен район. Много ви благодаря, че се отзовахте Размениха се доста остри думи, но ми се струва, че обсъждането беше необходимо и то се надявам да бъде от полза и на новите членове на нашата комисия и на тези, които вече са работили по ОСП. Ясно е, че не всичко е било обсъдено до край и може би не сме били достатъчно решими. С това приключихме и тази точка. А сега нека уведомя членовете ни за координаторското заседание днес. Така или иначе, вие ще получите писменно информацията. Следващото ни заседание е предвидено за 6 и 7 октомври. Не забравяйте да дойдете на 6 октомври. Председателят любезно благодари на преводачите. Сега се обръща отново към комисията. Мисля, че приключихме на време. Благодаря ви и приятна вечер. thank you. Thank you very much.